казва председателят. Благодаря, господин Вамен. Приключихме обсъждането по този въпрос. А сега минаваме към следващата точка. Е, изказване на върховният представител за Гвинея Бисао. От името на а, е, върховния представител, комисията и съвета Давам думата на господин Ванман. Господин председател, почитаеми депутати, за мен е удоволствие да имам възможността днес да обсъдя с вас от името на върховния представител, заместник председател на Европейската комисия, госпожа Аштън, за положението в Винея Бисало. И е, аз приветствам вниманието на Европейския парламент, защото положението в Винея Бисало е, днес отново показва опит от страна на военните да участват в гражданските дела и да упражняват контрол върху политическите дейности в страната. Страната остава една от най-бедните в света където има непрекъсната незаконна търговия на наркотици и създава пряка заплака на Европа от е, е, търговия с наркотици. Е, трябва да се търси някакъв начин да се убедят военните за да реформират армията. Само тогава страната ще бъде управлявана от гражданите след свободни честни избори. Европейски съюз силно осъжда военния преврат в Гвинея само на 12 април 2012 година. Ние призоваваме за незабавно възстановяване на закон законното правителство е, и е, за приключването на президентските избори съобразно с закона. Ние приветстваме е, единодушното приемане на 18 марта от съвета за сигурност на ООН резолюция 2048 за Гвинея Бисало, с която се налагат незабавни индивидуални секции е, на извършителите на военния преврат и настояващи за незабавното възстановяване на конституционния ред, в който се включва и е, изборен процес, възвръщането на военните в казармите и тяхното отегляне от политическите дела. Е, е, Съвета сигурност на ООН подчертава, че всички, които са отговорни за нарушаването на човешките права, трябва е, да се отчетат и да има установено решение на въпроса за нестабилността в е, гвинея Бисало, но това трябва да става е, чрез е, да няма политически убийства, освен това и чрез извършителите им да бъдат изправени пред съда. Ние повтаряме нашето осъждане на военния преврат и насърчаваме прилагането на резолюцията на ООН 248, в което се включва пътна карта освен това е, график е, за завръщането на конституционния ред. Е, освен това да има борба срещу безнаказаността, борба срещу търговията с наркотици и отеглянето на военните от властта. Ние сме готови да подкрепим активно усилията за посредничество за в настоящата криза. Е като, се, е, е, като има и междинно споразумение. Ние подновяваме нашето призоваване за незабавно освобождаване на незаконно задържаните лица и за незабавното суспендиране на военните е, е, е, заповеди, е, като е, бившите членове на правителството нямат право да упражняват власт и напуснат страната. Европейския съюз вече прие санкции, именно забразяване на активите срещу 6 лица от военното управление, които може би са отговорни за нарушение на човешките права. Освен това има, които са виновни за злоупотреби с власт а също така и лошо управление на публични фондове. Е, ние суспендирахме повече от нашата помощ още миналата година, като основните условия е, за възстановяване на е, местното споразумение е възстановяването на сигурността. Ние сме обезпокоени от внушаването на хуманитарната ситуация и постоянната опасност от насилие. Ние сме обезпокоени от възможността за настоящите лидери на вооружените сили да продължат да, да упражняват контрол върху гражданските сили. Трябва да се е, реформира сигурността. Тези, които отговорят е, за военни престъпления, е, трябва да дадат сметка за това. Всяко споразумение трябва да бъде демократично. Военните в никакъв случай не трябва да диктуват или да участват в политиката. Ние наблюдаваме постоянните развитие в сигурността и в политиката на страната, международната общност трябва да остане единна. Не, е, е, от тази гледна точка върховният представител насърчи Европейския съюз да обедини всички участници от международната общност, да мобилизират политически и финансова подкрепа за пътния лист и за възстановяването на конституционния ред. Е, има контактна група от международната общност, която би трябвало да бъде създадена. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Ваман. А сега от името на политическите групи започваме с е НП. Господин Рангел, имате две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, първото нещо, което исках да кажа е нещо много тъжно. В крайна сметка при такъв важен дебат такъв важен дебат се води в отсъствието на върховния представител, а тя би трябвало да бъде тук сред нас. Сега, нека кажа следното. Първо искам да изразя своята солидарност и своята подкрепа за народа на Гвинея Бисао, народ, който е бил жертва на политическа нестабилност, натиск, тормоз, като, като че ли бед, бедността не е достатъчна, трябва и да има а, управление от страна на дявола. Само преди един месец Европейският парламент започна дебат по този е, въпрос. Като че ли? Не. Не, и то не защото толкова много сме се интересуваме от е, съдбата на е, народа на Гвинея Бисао, а поради економически интереси. Но е, не, нужна ли ни е мотивация? Бед, бедност, бедността, е, глада не са ли достатъчни мотиви? Ако не са достатъчни, то тогава е, ето и незаконната търговия с наркотици може да бъде един повод да се интересуваме е, от съдбата на този народ. Така че аз е, Призовавам и Африканския съюз и страните от Лозофонския съюз да направят нещо, да, да предприемат по-ефективни действия. Ние трябва да да работиме заедно с тези организации. Това е наше морално задължение, защото в крайна сметка Е, ние се опитваме да защитаваме своите принципи, но не предприемаме достатъчно е, действия на практика в действеността. Сега продължаваме с, с е, португалския, така че, защото от името на социалистите и демократите давам думата на госпожа Гомеш. Две за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Също искам да изразя своята солидарност с гражданите на Гвинея Бисао. Свидетели сме на Извинете, бяхме свидетели на тяхната борба срещу колониалното потисничество, но направихме грешка, като спряхме помощта за Гвинея Бисал, най-вече като прекратихме мандата на мисията за предоставяне на помощ през 2010 година. Тогава трябваше да направим точно обратното, да укрепим мандата на тази мисия. Господин Вамен, това, от което се нуждаем сега, е да призовем военните да се завърнат в казармите, да дадат възможност на политиците да предприемат мерки и отново да си заемат мястото. В противен случай няма да може да се установи конституционен ред, няма да се проведе ефективна борба с трафика на наркотици и организираната престъпност в страната. Европейският съюз не бива само да се позовава на резолюция 2048 на съвета за сигурност на ООН, в която се изисква наказание за извършилите преврата. Трябва да направим така, че министър-председателят Перейра и президентът Гомеш, който напусна страната, да могат да предприемат съответните действия. Европейският съюз трябва да припомни на ЕКОВАС, че всички страни, съгласно споразумението от Котону, трябва да зачитат правата на човека и върховенството на закона. Неприемливо е ЕКОВАС по отношение на Мали и на Гвинея Бисао да настоява за решения, които ще доведат до рехабилитиране на извършилите преврата. Гвинея Бисал е бивш партньор от АКТБ, така че ние не можем да пренебрегнем тази страна. Много е важно Европейският съюз да си сътрудничи с други субекти в региона, например Сековас, под егидата на ООН, за да можем да разработим план за спасяването на поредната държава претърпяла разпад, на поредната държава, която бива разграбвана и унищожавана. Трябва да работим за завръщането на власт на законния министър-председател, за провеждането на политика, която да защити цивилното население от надвисналата хуманитарна катастрофа. Трябва да работим за справяне с първопричините на проблема – а те са липса на развитие, бедност и липса на добро управление. Всъщност положението в региона оказва въздействие и върху Европа, като се има предвид трафикът на наркотици. Това е и европейски проблем. Председателят. Благодаря ви, госпожо Гомеш. От името на зелените и Свободния Европейски съюз Луи Тавареш. Благодаря, господин председател. Само преди един месец е, баронеса Аштън беше тук. И аз е, публично повторих, е, че тя много бързо взе решение по въпроса за е, червеният почва в Аржентина, а не каза нищо за Гвинея Бисало. Ето, че отново след един месец ние говорим за Гвинея Бисало. Лейди Баштън отново отсъства. И това още един път доказва онова, което аз и моя колега казахме, че Гвинея Бисало е невидима за останалата част от света. Хората не искат провалена държава и е, трябва да направим всичко, за да предотвратим провала на дадена държава. Но войниците и наркотрафикантите я тикат към тази категория. Не може да се решат е, проблемите на Гвина и Бесало. Трябва да го направим, защото е, настоящия президент иска подкрепа, е, за да може военните да предадат властта на гражданското население. В резолюция 2004 съвета за сигурност е ясен за това какво трябва да се направи. И всъщност проблемът е в следното. Защо ние не поискаме е, двустранна среща на високо равнище, в което да, се, да участва и Яко Васц? защо е, да не е, се опитаме е, да възпрепятстваме тази политика, която легитимира военния преврат? Единственото нещо, което трябва да се направи е да се прилага резолюцията на ООН и да се изпратят мироопазващи сили със съгласието на народа на Гвинея Бисало. Но от гледна точка на ООН ние трябва да разрешим някой от проблемите, което ние предизвикахме, като оттеглихме собствената си мисия в миналото ние трябва да спрем военните, които все по-ясно и по-ясно укрепват своята хватка върху държавата. Председателя, сега от името е, на консерваторите давам думата на господин Танок за две минути. Е, от 70-те години това е кървава война и тази е, страна, която е толкова бедна, остава в постоянен конфликт между военните и гражданските власти, като разбира се има политически убийства. Моята група на консерваторите осъжда действията на военните от миналия месец, които пренебрегнаха резултатите от изборите и установиха военна юнит юнта. ЕКОВАС е, трябва да отговори на тази криза. Съчетаването на е, мерки за сигурност и е, мироопасващи сили в региона, а също така и прагматичен подход и заплаха от економически санкции, всъщност се излезе от безисходицата и се надяваме да се стабилизира страната. Аз се надявам военната хунта да отстъпи и да върне властта на гражданското, И защото трябва за бъдеще да има и свободни избори. Обаче е, това, е, това трябва да се приветства. И Европейски съюз трябва да иска е, временното правителство да реформира политическата система. Да не забравяме, че демократична Гвинея Бисао е в наш интерес. За съжаление, обаче, в тази страна има много търговия с наркотици и е във връзка с кокаиновите хортели в Колумбия. Трябва да се борим срещу тази борба, която участва в нашите граждани, да се борим срещу организираната престъпност и европейската международната общност трябва да наблюдава отблизо и да оказва економически натиск върху Гвинея Бисало, защото тази държава се оказва е, една провалена държава. Заедно с Африканския съюз, ООН и нашата подкрепа е, трябва да гарантираме, е, че гражданските права на всички граждани. Аз съм съгласен с моята колежка Рита Варес, че тъй като баронеса Аштън не можа да бъде тук. Защо тогава не Скот, който е директор за Африка и регионален експерт, не дойде тук да я замести и да присъства на дискусията? А сега изслушахме изказващите се от името на политическите групи. Сега изказващите се от своя лично име, господин Фейо, две минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дебата, който провеждаме днес след обед тук, е проистича пряко от военния преврат, извършен на 12 април и а, това, че пред, президента наложи Националния съвет, който не е бил демократично избран. Държ... Държавата е, е много нестабилна, уязвима и е необходимо да върви по пътя на законността и демокрацията, но управляващите не желаят да ни слушат. Те е, слушат е, само превратаджиите. Колеги, е, няко, няко, няко, няколко колеги говориха, че тази е, държава, не се говори за тази държава, тя е невидима. Ние трябва да възвърнем видимостта е, на тази държава тук в Европейския парламент. И да приемеме резолюция и и след приемането на резолюцията да обясниме колко тежка и страшно тежко и страшно е положението в страната. Съжалявам, че върховният представител не е тук, не е сред нас, но за да каже ясно по какъв път трябва да върви Гвинея Бисао. Е, ние същевременно трябва да потвърдим, че ще а, предприемеме, ще наложиме санкции срещу тези, които а, извършват и незаконна търговия с а, наркотици и това трябва да бъде чуто и от съседните страни. Сега господин Стасни. Не, а, както обикновено но, но новините от африканския континент не са никак очудващи. А, от страните, различните страни, целият континент са по-малко сигурни, отколкото бяха през последните години. Новините от тези страни са все, са едни и същи. Този порочен кръг трябва да бъде е, прекъснат и разкъсан. Е, Гвинея Бисао има нужда от нашата помощ. Е, Европейският съюз, Обединените нации, Африканския съюз, Арабската лига трябва да работят за стабилизирането на страната, за, въз... за възвръщане на правовата държава, за подобрение и усъвършенстване на образованието, за стимулиране на инвестициите и растежа. Е, и всички трябва да го разберат ако военните в Гинея Бисао наистина се интересуват от съдбата на своя народ, те ще чуят и разберат. В, противен случай международната общност трябва да упражнява натиск, докато се постигнат необходимите е, реформи и промени. Господа Аштън е, строго заклейми този преврат и това беше правилна е, стъпка в правилната посока. Благодаря, господин Сташни. Сега давам думата на господин Кашмарик. Шановни панство, Замахи стану с регулы Господин председател, госпожи и господа, военен преврат, държавен преврат, това са явления, които особено неблагоприятно се отразяват върху държави, където по-голямата част от населението живее под прага на бедността. Гвинея е Бисал последиците от това бяха особено катастрофални, тъй като на балотажа единият от кандидатите получи 40% от гласовете. Сред най-потърпевшите са селските стопани, които отглеждат кашу. Това е основната износна стока на Гвинея Бисао. Събирането на реколтата съвпадна с държавния преврат. В момента изкупните цени на кашуто са толкова ниски, че селските стопани изобщо не могат да го продадат. Опитват се да реализират стоката си на пазара в Сенегал реколтата на кашу, събирането на тази реколта е особено важно за оцеляването на много семейства. Много други сектори изобщо не функционират. Временното правителство бе сформирано от досегашната опозиция. Това ме навежда на мисълта, че е имало сговаряне между извършилите преврата и опозицията. За това ще е трудно отново да се установи демокрация в страната. Председателят, благодаря господин Качмарек, господин Ферейра за две минути. Благодаря господин председател. Категорично осъждаме преврата в Квинея Бисао. Няма да приемем нито едно предложено ни решение, освен ако то не е конституционно съобразно и не дава възможност на гражданите на страната сами да поемат в ръце бъдещето си, без да разчитат на чужда намеса. Ето защо трябва да настояваме за установяването на демократичен ред, за възстановяването на институциите, така както са съществували преди преврата и за избирането на следващия президент. Не можем да позволяваме на извършилите преврата да ни поставят пред свършен факт. Трябва да настояваме за освобождаването на задържаните след преврата както и за предприемането на реални мерки, така че всеки, който предприеме нещо срещу Африканската партия за независимост на Гвинея, Бисао и Кап Верде, да бъде наказан в последствие. Нека изразим своята солидарност спрямо гражданите на Гвинея Бисао, нека призовем за предприемането на неотложни мерки за задоволяване на потребностите на населението. Положението в страната се влуши след преврата. В момента то е особено тревожно. Ежедневно до нас достигат молби за помощ под формата на медикаменти, продоволствие и други. Трябва да гарантираме да не се влушава по-нататък положението в страната, което бе тежко и преди преврата. Провалиха се споразуменията за економическо сътрудничество. Към проблемите, които вече съществуват в страната, се добавят и други, още по-сериозни. Трябва най-накрая да дадем възможност на гражданите свободно да вземат решение за бъдещето си. Председателят. Процедура на спонтанни изказвания. Имаме само един оратор, госпожа Басеско. Господин председател, Гвинея Бисао от дълго време страда от несигурност, корупция, нар... търговия с наркотици и насилие. И военният преврат, който спря е, изборния процес, е, просто вложи положението. Е, в момента просто трябва да се опитаме да избегнем насилието и за това е хубаво, че е постигнато и подписано национално споразумение за излизане от политическата криза и прехвърляне на властта към гражданското население. Трябва да се възстанови конституционния процес и началото на същински преход към демокрация. Солидарността на международната общност е от основно значение. Аз приветствам резолюция 2004 на съвета за сигурност на ОНЕ, като едновременно с това високо оценявам и конструктивната роля на ЕКОВАС, е, който осъди военния преврат и изпрати мироопазващи сили миналата седмица. Аз отправям призив към върховния представител да постигне, продължи сътрудничеството с е, е, общност. Сега давам думата на господин Виямен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на парламента за техните много ценен принос относно положението в Гвинея Бисал. Преди да отговоря от името на върховния представител, искам да е, коментирам е, някои от вашите забележки. На, сега, за съжаление, върховният представител може да бъде на едно място само, а, само на едно място в, а, е, в момента. Тя е на преговори а, относно а, положението в Иран и А, колкото до нейния заместник, генералния директор на генералната дирекция, той в момента е в Африка и за това не може да присъства на нашата диск, диск, дискусия. Вашите забележки потвърдиха, че Гвинея Бисао трябва да, да, да се възвърне, да тръгне по пътя на демокрацията, който трябва да бъде приоритет. Незабавно да бъдат освободени произволно задърж, задържаните лица и да бъде възобновен демократичен избирателен процес. Как ще стане това не е много ясно защото не сме сигурни, че един компромис може наистина да доведе до успешен а, край. Еколас трябва да продължи да води да, посредническа а, а, дейност и а, същевременно общността на португалско говорящите страни трябва да работи в голяма синергия с а, Обединените а, нации, за да се а, осигури и приложи една стратегия за стабилизиране на страната, решаване на е, критичните важни проблеми, свързани с е, енергетиката, незаконната търговия с наркотици и други. Благодаря ви, господин Вамен. Приключихме с е, обсъждането на този проблем. Сега искам да направя няколко съобщения. Компет